Good morning, dear colleagues. Let's start our today's meeting. Uh, and I hope you... Здравейте. Надявам се, че вчерашната програма ви е харесала. Бих искала да поздравя всички и да поздравя двете забележителни жени, лауреати на наградата Сахаров. Това са госпожа Ламя Хаджи Башар и госпожа Хала Ибрахим. Също така ми е много приятно, че колегата Антонио Панцери, председател на подкомисията по правата на човека, ще бъде съпредседател. Заповядайте. Grazie Presidente, grazie. Dal punto di vista organizzativo potete scegliere. Благодаря ви. От името на организацията трябва да кажа, че вие може да си изберете езика, на, който, на който да служите превод. Искам да благодаря на Комисията по правата на жените. Също така трябва да похвалим нейната председателка за това, че организира съвместно това заседание. Вчера ние отбелязахме 8 март. Знам, че днес нямаме много време за дебат, но въпреки това ще кажа, че днешният ден е много важен. Под комисията по правата на човека, която председателствам, е важен елемент от работата на Комисията по външни работи. Всички ние разглеждаме правата на човека по света, условията, при които живеят жените, както бихте очаквали, е, правата на жените ни интересуват. Наградата Сахаров е инициатива, която за нас е от символично значение. Тя е особено важна за парламента, защото ние искаме да почетем правозащитниците и, освен това, да покажем, че тези активисти са много важна част от процеса на демократизиране в страните по света. Както вече беше отбелязано, днес сме много радостни, че сред нас са госпожа Ламия Хаджи Башар и госпожа Хала Ибрахим, получили наградата Сахаров съответно през 2005 и 2016 година. Те двете наистина са пример за нас. Това, което правят, ни вдъхновява, защото те са символ на защитата на правата на човека и правата на жените. Ние ще чуем първо тези две жени, след това ще чуем госпожа Маринаки от СВД. Тя ще говори за равнопоставеността на половете. Ще разгледаме и заключенията по правата на пола на ООН съвета за сигурност. Първо ще дам думата на госпожа Хала Ибрахим от Нигерия. Тя е получила наградата Сахаров през 2005 година. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря, господин съпредседател. Бих искала специално да благодаря и на всички вас в залата за присъствието, защото вчера ние проведохме отлични дискусии. Това беше един дълъг, уморителен ден. И сега вие пак отделяте време на Ламия и на мен. Искам да благодаря особено на Стефан и Кристина, и на целия екип, който ни помага да се движим из парламента. Този парламент е малко като лабиринт, така че сме много благодарни. Вчера говорихме подробно за това. Днес ще бъда по-кратка. Проведохме подробни разисквания. Има какво да се помисли. Но днес ще взема повод от думите на Ламия. Тя заедно с Надя получиха наградата през 2016 година като представители на язитската общност. И двете са били сексуални рубини. Знаете какво прави Боко Харам в северна Нигерия, откъдето идвам аз. Те отвличат момичетата още от училище. Според мен до някъде го правят, защото искат да ги лишат от образование. След това превръщат някой от тях в сексуални рубини. Много благодаря, че вие подкрепяте целите ни. Не бива да се мълчи за ужасяващите трагедии на язидите заради Боко Харам и всякакви други екстремистски организации. Нашето послание би трябвало да бъде, че всеки ден е ден на жената и ние няма да мълчим. Ние ще защитаваме правата на язидите и бежанците, които търсят спасение някъде другаде. Ще защитаваме правата на всички човешки същества и конкретно на жените. Знаем, че в момента целият свят е обезпокоен заради екстремизма и тероризма. И ООН и Европейския съюз предприемат действия – но трябва да се отиде по-далеч от външната политика и регионалното действие. Много е важно какво правим ние в своя малък свят. За мен лично това е още по-важно. Малкото, което правиш, което ти правиш, което до някъде помага да се направи следващата крачка. Ето тук сме в храма на законодателството, на законотворчеството, но след като се приеме законът, той трябва да се изпълни. Всъщност, вие сам казахте, наградата Сахаров поставя на дневен ред активната позиция. И аз се надявам всеки да направи малко повече, така че да има не само външната политика, но и всички ние да се вземем с една кауза и да я защитаваме. Вчера говорихме за жените като ролеви модели. Ще добавя още пет съображения, които вчера не изтъкнах. Би трябвало всички да разчитаме една на друга, аз на Ламия, Ламия на вас, вие на моята колега. Всъщност, огледайте се, човека до вас може да е вашия бъдещ съюзник. Не забравяйте да размените информация. Нека да разчитаме едни на други. На второ място. Нека да защитаваме учението, преподаването, четенето, подготовката на младото поколение. На трето място. Нека помислим за нашата индивидуална идентичност. Вчера говорихме за това. Никой не бива да уронва нашето достоинство като жена, като мъж или като дете. Вчера чухме много примери но пак ще кажа, никой не бива да посяга на нашето женско достоинство. На четвърто място. Нека не се даваме. Нека не изпитваме страх заради световните предизвикателства срещу нашето женско достоинство, каквото и да се случва политически. Ние не бива да се предаваме, не бива да се страхуваме макар че много от нас наистина отказват да се страхуват. Надявам се да запомним това. Трябва да бъдем твърди. Освен това, трябва да видим какво може да се направи в нашата малка общност, за да се напредне много повече от това, което се е направило до сега. И накрая Нека да продължим работата. Много от нас се чувстват толкова въодушевени от казаното вчера, че им се иска да полетят. Тези, които могат да го направят, нека полетят. Тези, които могат само да тичат, нека тичат. Тези, които ходят, нека да ходят. Тези, които не могат да ходят, нека пълзят, но нека не спираме да се движим. Благодаря. Thank you. Благодаря. Благодаря за изказването ви. И сега давам думата на Ламия Башар. Тя спечели наградата Сахаров през декември 2016 година. Позволете ми да се възползвам от възможността и да ви кажа, че няма да имаме кой знае колко време за коментари. Ще дам думата на няколко от колегите. Идеята е двете лауреатки да имат възможност да коментират вашите изказвания. След това заповядайте.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 мисля и говоря за жените и момичетата, които са попаднали в ръцете на терористични организации, като Боко Харам, Таеш и други подобни. Отправя мислите си към жените и момичетата, които продължават да бъдат държани в робство в ръцете е, на мъже без ценности. Светът не ви е забравил. Това искам да ви кажа. Всички виждат вашето нещастие, виждат стотиците жертви на тероризма, които губят живота си ден след ден. Жените се сблъскват с много проблеми, но проблемите на жените в на изток са много различни от проблемите в арабския свят. Различни са и проблемите на жените на запад. Проблемите на жените в цивилизованото общество са съвършенно различни от проблемите на жените в изостаналите общества. Различни са и проблемите на жените, живеещи в условия на мир и на война. Има статистически данни. Е, правени са опити да се оформ... изрази статистически статута на жените. И статистиките сочат, че жените изложени на насилие до всякакъв вид, включително сексуално насилие, че броя на тези жени достига тревожни цифри, но нека да ви кажа, действителността е още по-страшна. Има жени, които продължават а, да бъдат а, подлагани а, на а, операции за отстраняване на гениталите. А, и това продължа. Те съществуват в всички общества на света. Проблемите на жените съществуват навсякъде, в целия свят, и в Европа, и на Запад. Трябва да постигнем истинско равенство между мъжете и жените, защото жените са половината от обществото. Те отговарят и за образованието на децата. Те полагат огромни усилия и въпреки всичко това, техните права не достигат дори 50% от правата на мъжете. Позволете да споделя личния си опит за положението в, на жените в Ирак и мюсюлманските страни в мир и във военни години. В в условията на мир и преди избухването на конфликтите, съществуваше закон. Съгласно шарията в мюсюлманските страни, говоря за Ирак, е, положението на жените, правото на брак, всичко това се уреждаше от шарията. И това водеше след себе си редица проблеми, защото много от тези общества живеят при много традиционни условия. Те налагат брака на момичетата между тях и на малолетните войки което всъщност доведе до бягства на някои от момичетата. Това са явления присъщи на всички общества, дори и на богатите общества. Жените много често са търговски обект включително търгови, истинска търговия между родовете, които понякога настояват за брак, за да приберат зестрата на жената. Жените са и обект на насилие. Насилието е престъпление. Но в Ирак насилниците е, се ползват е, с, с, с недосегаеми защото съществува договореност между родовете, между семейството. И жените биват а, оженени много бързо, преди съдът да има възможност да разгледа а, делата за насилие. И когато говорим за религиозни общества, мъжът налага на жената да встъпи в брак, въпреки включително и пряко волята е. В очите на закона тези принудителни бракове са законни, така че жените нямат възможност да се защитат. Сложна е законната уредба е, по отношение на разводите. Е, ако жена поиска развод, е, нещата са изключително сложни и без шансове за успех за нея. Жените в мюсюлманските общества станаха жертва на политизирането на религията. Цяла медийна машина работи за по-нататъчно ограничаване на правата и на свободите на жените. Всичко това е много далече от съвременния свят. Връщаме се назад към 40-те и 50-те години от миналия век в Ирак и дори още по-назад в Ирак се, беше време, когато се борехме за права на жените, докато в момента положението се влушава непрекъснато. Девойките и, и жените са обект на тормоз и потисничество. И е, дори е, колегите и съгражданите се отнасят зле и тормозят жените. Говорим за мирни времена. В условията на война нещата се влушават. Жените са първите жертви на ужасните престъпления на Даеш и Боко Харам през последните години. Извършени бяха престъпления, подобни на тези в Босна и други части на света. И всеки път, при всяка война, жените са жертви, жертви на ужасни престъпления които се извършват пред очите на целия свят, но международната общност не стори нищо, за да сложи край на тези престъпления, на това изтребление в пълен разрез с правата на жените. Както казах, жените са първите жертви. Има огромен брой жени, които остават вдовици в резултат на тези войни. Те трябва да поемат цялата отговорност за своите семейства. И така а едновременно с това обществото ги и отблъсква. Те са маргинализирани и социално, и економически. Госпожи и господа, трябва да се опитаме да постигнем равенство между мъжете и жените, но за да ста, стори това, трябва да постигнем съгласие в обществото на няколко равнища. Първо, в правно отношение – трябва да има законни основи, разпоредби, които да закодират, да постановят това равенство. Второ, в европейски мащаб и във всички останали страни, както и на, в националните институции и органите за местно самоуправление, може би трябва да постигнем съгласие или да изготвим нов обществен договор в подкрепа на жените, да им дадем да получат жените възможност да се еманципират като закона не бъде нарушаван на местно равнище. Трето, в социален план. Би трябвало да издигнем по-силно глас в защита на жените в самото общество. Не бива е, това да бъдат само воинстващите феминистки. Трябва да издигнат да се да издигнат глас и мъжете и други организации, всички организации на гражданското общество, академичните, е, кръгове, религиозните кръгове трябва да проявят интерес и подкрепа към жените, започвайки от финансова и стигайки до политическа подкрепа, за да доби, заемат жените достойно място в обществото. В економическо отношение трябва да се предвиди специално финансиране за всички дейности и програми за еманципация на жените и политически, и економически. Трябва да се подкрепи предприемаческия дух сред жените и най-сетне, що се отнася до наказателната сфера, наказателно-правната област. Трябва да защитаваме достоинството на жените и да сложим край на сексуалното робство и нарушаването на правата им. При призовава международната общност за създаване на нарочен трибунал по този въпрос. На един наказателен съд, който да има достатъчно широки правомощия и да има право да постановява задължителни решения за всички държави от ООН. Така ще бъдат наказани тези престъпления. Благодаря. Шукран, грация. Адесо дарей... Благодаря ви. Сега ще дам думата на госпожа Маринаки. Тя отговаря за половете в Европейската служба за външна дейност. Благодаря, господин председател. Искам и аз да благодаря на съпредседателите за тази отлична инициатива. Благодаря ви за възможността да разговаряме днес. Позволете ми освен това да изкажа своето уважение и съчувствие към госпожа Ибрахим и госпожа Башар. Те са преживели нечовешко отношение и това доказва още веднъж, че международната ни система не успява да гарантира мир и сигурност за всички. Позволете ми да поздравя всички жени. За съжаление, все още се налага да празнуваме 8 март, за да си припомняме какво означава равенството, тъй като то още не е действителност. Необходимо е да разбием стените, да разбием статуквото и да направим света по-добро място. За да стане това имаме нужда от равенство на половете. Правата на жените са човешки права. Естествено, разполагаме с отлична законодателна рамка, имаме политически решения, резолюции на съвета за сигурност и на други международни организации. Не успяваме обаче да ги приложим на практика. И точно в тази област трябва да работим активно, ако искаме да постигнем нещо значимо. Европейския парламент е, играе водеща роля по всички тези въпроси. Ние търсим политическо вдъхновение у вас. Е, освен това, търсим и кораж, за да може приятите решения да станат е, действителност. Както каза едната от ораторките. Образованието е изключително важно. Трябва да обучаваме, да преподаваме на жените и трябва да им върнем достоинството. Имаме отличен инструмент в това отношение. Имаме резолюция 1325 на съвета за сигурност. Това е майката на всички резолюции, засягащи важността на жените в контекста на сигурността и миря. 17 години след приемането на тази резолюция през 2000-та година, тя не се прилага както трябва. Има 8 допълнителни резолюции от приемането на първата насам. Това са резолюции, които засягат изнасилванията, сексуалното насилие в ситуация на конфликти, радикализацията, там, където жените стават жертва на обстоятелствата. Ние в Европейския съюз трябва да изиграем своята водеща роля, да дадем пример, трябва да имаме нулева толерантност, да пледираме за правосъдие, за наказване на престъпниците. Ето защо образовен, образованието, правосъдието, правоприлагането, поемането на отговорността това е пътя, по който трябва да поемем, за да променим статуквото. Нека да преминем освен това към предотвратяване, а не само да разчитаме на ответна реакция. Нека да бъдем проактивни. Нека да променим начина по който говорим. И мъжете, и жените трябва да бъдат убедени, че трябва да действат по различен начин ако успеем да го направим, ще постигнем ми нещо значимо. В заключение, трябва да почета следното. Колкото и да говорим за промени, иска ми се малко да се върнем назад в 416 година преди новата ера. Става дума за Пелопонеските войни. Става дума за обсадата на остров Милос. Пелопонеските войни са войни между Атина и Спарта. Милос е един малък остров. През 416 година Атина нахлува в Милос и изисква от народа на острова да се почини и да плаща данък на Атина. В противен случай ще бъде избит. Гордите милийци отказват след това атиняните убиват всички мъже на острова и поробват всички жени и деца. Това а, звучи доста съвременно. Какво написа един известен гръцки историк по този въпрос? Съвременник. Правото съществува само между равни по власт. А Силите, силните правят каквото си поискат, слабите само страдат. Благодаря. Грация. Много ви благодаря, госпожо Маринаки. Сега ще дам думата на няколко от депутатите, за да може и те да се изкажат. Нямаме кой знае колко време. Няколко човека са се записали. Мисля, че още двама биха могли да се изкажат. И сега заместник председателя на комисията по жените. Well, my, my... Благодаря. Искам да благодаря на всички и на нашите специални гости, особено на госпожа Ибрахим. Те наистина ни вдъхновяват. Вашето присъствие е много важно, за да разберем това, което ви се е случило, това, което продължава да се случва. Всъщност, аз присъствах на заседание мината седмица. Там един от участниците каза, че следващата голяма световна битка ще бъде на жените. Жените, които се борят за своите права. Ние го правим, но може би ще станем по-активни и това е началото на мащабно световно движение. Аз съм съгласна, ние трябва да бъдем солидарни и трябва да казваме, че хората в тази зала е необходимо да разчитат на подкрепата едни на други. Благодаря на всички, желая ви всичко най-хубаво в бъдеще. Grazie. Onorevole Rocbilla. Госпожа Лагопилер. Thank you, Благодаря, господин председател. Благодаря и на всички участнички на трибуната за много впечатляващите им изказвания. Имам въпрос по изпълнение на резолюцията на ОНЕ 3025, която с право беше похвалена. Имам въпрос свързан и с лауреата на Сахаров от Ирак. Сега се водят битките за Мусул. Може би по-късно през годината ще имаме резултат. Доколкото знам обаче, жените не са привлечени в дебата за бъдещето на този регион след Мусул. Бихте ли ни казали дали вие или жени, които са във вашия кръг, са били консултирани за бъдещето от хора от иракското правителство или тези, които участват в освободителния процес. И към госпожа Маринаки, чудесно е, че вие искате да стъпите върху резолюция 3025 и да работите за превенцията. Какво прави самата ООН за по-доброто изпълнение на резолюцията си? Сурая Пост. Благодаря, господин председател. Искам да се върна малко назад във времето. Празнуването на 8 март започна преди около 100 години. Как започна това празнуване? Една група жени започнали демонстрация, за да получат хляб в Санкт-Петербург. Преди това, през 1909 година в Нью Йорк, жени демонстрирали по повод условията им на труд и по повод правото на глас. Днес все още има държави, които отказват право на глас на жените, отказват им граждански и политически права. В Швеция жените получиха реално право на глас през 1921 е, година. Днес около 27% от всички депутати в света са жени. Много далеч сме от равнопоставеността. Много успяхме да постигнем през последните 100 години, но и голям път остава да извървим. Виждаме какво се случва в световната политика по-настоящем и съответно можем да се стреснем. Защото, както и вие казахте, връщаме се назад. И това въжи не само в райони на конфликт или войни, това се случва и в развити страни, тук в Европейския съюз, в Полша, например, в Русия например. Така че ние, жените, имаме още много за какво да се борим. Този Международен ден на жените го уважавам. А, мисля, че си заслужава да се бориш за правата на жените. Но когато някой дойде при мен и ми каже честит празник на жените, като че ли ми се присмива и ме кара да се чувствам още по-фрустрирана, тъй като ние сме в изключително неравно положение. Нека да вземем предвид, например, как ние сключваме споразумения с различни страни. Ние, политиците, имаме споразумение с Афганистан да връщаме хора там. Значи връщаме жени в Афганистан. Знаем, че е, не само момичетата, но и момчетата, които връщаме в Афганистан, приключват като едни танцори, танцуващи пред педофили. Част от военните части. Жените напускат работното си място много по-рано, отколкото им се иска. Това е само един от проблемите. Има много други проблеми, за които си заслужава да се тъчкува. Всички проблеми, свързани с районите на конфликт, засягат и нещо, че не съм от район на конфликт. Време е да започнем да действаме. Една тема, която много ме занимава е насилието между близки. Защо не говорим а, по този въпрос, когато говорим за сигурността в Европейския съюз? Уважаеми жени, на борба Нека да спрем с тези клубове на жените. Постоянно говорим за клубове на жените, за комисии за правата на жените. Стига вече с това. Трябва да поведем една битка. Ние сме човешки същества и това е най-важното. Благодаря. Ще дам думата за една минута. Имате, имате възможност да зададете. Имаше въпрос. Нека чуем накратко нашите гости, госпожа Маринаки. Да, разбира се, аз е, говоря от името на Европейския съюз, не от името на ООН, е, но работим в тясна връзка с тях. Наистина резолюция 4025 поставя рамката, която задължава всички член, държави членки на ООН да създадат национален план с конкретни мерки, които подлежат е, на е, проследяване и отчет. Е, е, от 2000 година работим пред само 63 от общо всичките над 160 държави и членки в света имат национален план. Так, много други няма, така че ние работим много активно, защото всички държави членки да имат е национален план. И това е един вид едното гише, на което всички правителства могат да работят и да отчитат резултатите от стореното и това, което трябва да бъде направено за гарантиране живота и сигурността на жените. Госпожа Хаджибашар, заповядайте, имате думата. Хай, Суали, Саалти, على النساء بالموصل من بدا تحرير موسى е، е، бе поставен въпрос във връзка с освобождението на Мусул. Битката за Мусул се води вече 3 месеца. 3600 е, жени и деца бяха задържани, там е окупирани, само хиляда са освободени. През последните години няма нито дете, нито едно дете, нито една жена или девойка, която да е освободена от с, с, участниците. Те рабо се борят сами за своето освобождение, макар че са в ръцете на Даеш. Те водят битка за, освобож... за освобождението си. Езитските жени продължават да бъдат е, задържани. Езитското общество, езитската общност е, е бедна общност. Тя няма средствата да плати откуп за жена или девойка и Даеш ги е, препродава, така че езитското общество не може да си върне собствените си деца. Госпожа, госпожа Ибрахим има думата. Е, ще се опитам да поставя въпроса в е, по- различен аспект в региона, в който действа Боко Харам, Есачат, е Камерун и е, северен, северната част на Нигерия, където живеят около 2 милиона души. Е, не е възможно да посочим измеренията на насилието над жени, нито да дадем статистика, но не става дума само за закони и действия. Тук обаче стана дума за альтернативен подход и представяне на нещата. Позволете да ви посоча как ние работим и как се опитваме да бъдем креативни. Аз не съм най-креативната далече но понеже тук се говори за това, че трябва да проявяваме солидарност. Един от на моите проекти е Майки без граници, жени пострадали от екстремизъм. Е, надявам се, че ще привлечем повече внимание към нашата дейност, за да видят как ние се учим едни от други майките без граница. Ето една альтернатива. Ние имаме случаи на територии под шарията в северна Нигерия, така или иначе, съдилищата на шарията не дават думата на жената. Жената няма право да взема думата. Аз трябва да се занимавам само с, да разгледам само документите, защото и като жена аз трябва да избера говорител мъж. И така, как като адвокат, като юрист да променим начините. Ето какво направих аз. А, а, аз искам да посоча закон, да прочета закона, така че аз съм нося авторитета за това, което прави. Аз не зная как вие се отнасяте към този авторитет. Но аз се опитвам да бъда авторитета зад завесата. Ако прочетат моята бележка, в един момент се каза, не разбирам, попитайте. Просто ви давам това като пример за, за стратегия, за альтернативен начин на говорене. Но това, което аз в крайна сметка направиш, седем години наред аз нямах право на глас. Е, как е, и аз говоря за това как ние разширяваме, така да се каже, територията си на действие. Не става бързо, но ви призовавам, не спирайте след 7 години. Един съдия най-сетне ме попита, хайде излезте и кажете каквото искате да кажете. И ми дадоха думата. И в крайна сметка вече знаех, че с това поемам по альтернативен път. Ние вече нямахме други аргументи в съда ставаше дума за задържане, за осъдителни присъди. Но тези неща се промениха. Ние постигнахме альтернативно решение. Аз обърнах към с, с, с съдиите и така се промени закон. Така или иначе съдът не може да доведе до определени присъди. Но аз постъпих така, че съдиите ни помогнаха да намерим нова стратегия може, альтернативи са възможни, но трябва да ги намерите. Така че всяка стъпка, всяка битка трябва да ви накара да погледнете е, отвъд видимото. Вярвайте в интуицията си, вярвайте, че можете да намерите альтернатива. И в заключение, не, не действайте сами, намерете си съюзниците. Сами ние сме силни, но с, когато сме съюзени, сме още по-силни. Бъдете благословени. Благодаря. Грация. Грация, да mi sembra un messaggio molto, ma molto Благодаря. Благодаря. Това беше пределно ясно послание. Така че благодаря на нашите две гостенки. Проведохме кратък, но изключително сериозен дебат. Сега позволете да отстъпя председателското място на а, колегата, която ще поеме ръководството на сесията ни. Ja. Well, I, I think we will start, since... Мисля, че ще започнем, тъй като ни предстои доста работа по дневния ред. Ще помоля всички, които още не са седнали, да вземат местата си. Нека преминем към следващата част от заседанието ни. Наистина ми се струва, че трябва да започнем вече. Първо, нека благодаря на всички изказали се. Благодаря за дразновените речи. А сега ще ви поканя, за да докладвате за семинарите, провели се вчера. Докладчиците са тук на трибуната. Идеята е всички да чуете резултатите и да проведем дебат по тях. Но преди това, нека кажа как ще организираме дебата. Необходимо е да бъдем изключително дисциплинирани, тъй като списъка на изказвания е много дълъг. След представенията ще ви помоля да запишете на формуляр вашето име, парламента, който представлявате или организацията, за да заявите желанието си да се изкажете, ако не сте го направили до сега. Списъкът ще продължи да бъде съставен още 30 минути, след което ще приключим. Но сега давам думата на госпожа Йоланта Рейнгарде от Европейския институт за равнопоставеност на половете. Тя е докладчик по първия семинар Жените в точните науки, постигнатия напредък, дали той буксува или някой му пречи. Давам думата на госпожа Райнгарте. Нека представи семинара. Good morning. I want to use the opportunity to thank once again. Добро утро. Ще използвам възможността отново да благодаря на Европейския парламент и Комисията по правата на жените благодаря, че покани нашия институт. Благодаря и за прекрасната възможност точно в тези дни да бъда заедно с вас. Проведохме много интересно заседание за жените в точните науки. Науки, технологии, инженерство, математика – това са четири области, много важни за растежа и економиката – всъщност областите, които се развиват най-бързо в Европейския съюз, така че тук търсенето на специалисти сигурно ще се увеличава с по 8% до 2025 година, докато при останалите професии се очаква нарастване само с 3%. При вероятността за заетост имаме същото покачване – има още един интересен факт. В този отрасъл можем да очакваме да се разкрият 1 милион нови работни места, плюс 2,4 милиона работници, които ще бъдат необходими за да поемат от пенсиониралите се. Следователно виждате колко е важен отрасъла, но същевременно там има и най-бързо застаряване на работниците и служителите. Ще обърна внимание именно на три фактора. На първо място голямото търсене на професионалисти. На второ място обаче виждаме, че студентите, които се насочват към тези професии, не се увеличават, няма промяна в тяхната бройка. И на трето място жените съвсем не са представени много активно, особено в инженерните науки или компютърните науки. Ако анализираме броя на завършилите университети в тази област, жените са само 13%. Има три пъти по-малко жени. Жените сама, ако над 25% от общия брой завършили. Ето, ясно е, че тук има полова неравнопоставеност. Ако разгледаме какво се случва на пазара на труда, той тук ситуацията е сходна. Точните науки предоставят по-добри възможности за заетост – с 12% по-високи, отколкото в другите отрасли, но дяла на жените си остава нисък. Нещо друго, за което стана дума вчера. Ние трябва да разгледаме и разликата между публични и частни предприятия. Много повече жени предпочитат обществения сектор вместо частния. И Резултата от това е, че често получават по-низко заплащане и по-низко кариерно развитие. Анализирахме и причините, които спират жените да се насочат към тази област. Множество са причините социални, економически, образователни. За да насочим добре своите политики, трябва да разбираме какви са бариерите. Анализирахме стереотипите, социалните норми, културните практики, идеите за разлика между мъжете и жените, разбирания за това, какво е по-подходящо за една жена и какво не. Говорихме и за медиите, които всъщност само засилват тези стереотипи, вместо да налагат един положителен образ на жените, ориентирали се към тези области. Принципно, жените проявяват интерес, но се предполага, че тези предмети просто не са им интересни. Затова, според мен, ние трябва да помислим как да ги направим по-привлекателни. Не знам дали да не помислим към точните науки да се включат и някои хуманитарни, като философия и други. Говори се все повече, че тези тъй наречени меки умения са не по-малко важни. За това и е добре да се помисли за учебните програми и защо не се включат такива дисциплини. Иначе знаем, че тук мъжете преобладават. Готови са да работят на по-дълго работно време, докато жените не се чувстват добре в този отрасъл, често са обект на турмоз. Когато се е, разглежда кариерното израстване, често мъжете се поддържат едни други и жените нямат достъп до техните контакти. Много са причините, но принципно в точните науки мъжете имат доминираща позиция. Говорихме и за изграждането на домакинството, за това, че жената преминава през различни етапи на своя живот – докато мъжете се интегрират по-бързо в този вид професии и се развиват все по-добре. При жените, напротив, участието като че ли затихва на по-късен етап. И при по-възрастните групи разликите в заплащането между мъжете и жените се оказват най-големи. Защо е това затихване при жените? защото те е трябвало да прекъсват своята кариера заради грижата за децата и е имало и други фактори. Оказва се, че типа домакинство също е важно. Жените с деца под 15 годишна възраст са с още по-малък дял в тази област. Да не говорим пък за дяла им в управлението. Може би, защото се е очаквало мъжете да печелят за семейството, докато жените да се грижат за домакинството и съответно да имат по-гъвкаво или кратко работно време. Вчера нашия институт започна много интересно проучване по економическите ползи на равенството на половете. Така че ще разгледаме именно тези ползи от доближаването на половете в заплащането и също така в тази област на точните инженерни науки. 820 милиарда евро до 2050 година. Това очакваме като положителен резултат. Наистина ви приканвам да се запознаете с изследването. Той има много солидна методика. Нашите заключения бяха че всъщност няма кой знае какви промени в професионалния баланс, въпреки полаганите усилия. Има нови политики, ще се спра само на три от тях. Първо трябва да помислим за учебните програми, за развитието на учителите. На второ място да има професионално ориентиране още в училище. като тези, които се занимават с професионално ориентиране, да обърнат внимание на пола. На трето място да има партньорства с индустрията. Това би могло да провокира интерес. И още нещо да се изгради научен капитал, да се развие интереса към науката. Това, разбира се, изисква намесата на различни институции. С това приключвам краткото представене на идеите, които разисквахме. Готова съм да отговоря на въпросите ви. Благодаря. Next, um... Сега ще дам думата на госпожа Гордана Чомич, която е заместник-председател на Националния, на Народното събрание на Сърбия. Тя ще даде информация за обсъжданията на втория работен семинар, който се нарича Глобална перспектива изкореняване на насилието и овластяването. Имате думата за около 10 минути. Благодаря. Гледали ли сте серии на Star Trek Deep Space Nine? Знаете ли историята? Капитан Жан-Люк Пикар казва прословутото Engage. Искам да започна с тази фраза. Той също е известен с борбата си срещу насилието срещу жените. И неговото небезизвестно Engage, което отеква в различни части на Вселената, използвам в къщи. Това се опитваме да направим. Ангажираме се с общи усилия, за да родим един нов свят. Общи усилия, за да накараме света да говори по един нов начин. Света, който ще дойде след нас, имам предвид. За какво говорихме вчера и какви са нашите заключения? Как да се ангажираме с общата кауза? а не защо да се ангажираме. Как да се ангажираме, за да създадем възможност за водене на нормален живот и на мъжете, и на жените в целия свят. Каква е нашата обща препоръка? Силно осъждаме и проявяваме нулева толерантност срещу насилието срещу жените и момичетата, дискриминационните практики срещу жените, В по-насилствените общества се мълчи повече за насилието срещу жените и момичетата. В тези общества не се говори понякога изобщо за насилието по признак пол. Ето защо трябва да спрем да мълчим. Не може някой да проявява насилие просто защото съм жена. И мисля, че ако това се случи, ще се намалят случаите на насилие и в обществото като цяло. Аз съм физик, станах политик по случайност. Един мой професор ме научи как да правя разлика между доброто и злото. Той ме научи чрез един анекдот. В миналото един вож на много гордо племе, няма значение къде то, получил въпроса какво е злото и какво е доброто. И той е казал следното. Злото е тогава, когато съседното племе дойде, изгори ни къщите, отнеме ни добитъка, избие или изнасили нашите жени. След това го попитали какво е доброто. И той е казал, доброто е, когато ние направим това срещу тях. Подобна гледна точка не трябва да присъства в нашите общества. С други думи, не можем да попречим на хората да имат стереотипи и предразсъдъци. Те винаги ще съществуват, но като законодатели ние можем да забраним поведението възоснова на стереотипи и предразсъдъци. И ето защо има конвенции, международни документи, текстове насочени срещу домашното насилие. Наша работа е да ги приложим на практика. Не само на нас, на политиците. Жан-Люк Пикар би казал, че ни предстои работа в продължение на светлинни години, за да изкореним предразсъдъците, които имаме един срещу друг. Но прилагането на един закон отнема 6 месеца или година в този закон може да се постанови следното. Не може да бие жена. Жената е човешко същество. Не можеш да продаваш жена, не можеш да куваш жена, не можеш да изнасилваш жена. Защото тя има собствена воля и е човешко същество и няма значение дали е омъжена за теб или не. Какво можем да направим? като законодатели, чрез парламентарна дейност. Ние трябва да сме двигателите на промяната. Това не е лесно. Ако щеше да е лесно, мъжете ще да го направят. Нашата задача е изключително сложна. Ние обаче трябва да променим другите. Това е първата стъпка, за да променим обществото. Трябва да променим и самите себе си. Кого трябва да променим най-вече? Мъжете. Това може да се осъществи. Можем да ги променим. Няма как да приемем каквото и да било законодателство без мъжете да гласуват за това законодателство. Мъжете са мнозинство навсякъде. Мисля, че бавно, но целенасочено можем да променяме мъжете и по този начин да променим обществото, в което съжителстваме всички ние, мъже и жени. Предстои ни дълъг път, но ако не направим първата крачка, пътя никога няма да бъде извървян. Когато разговарям с жени в моята страна, ги питам, а, ги, ги, ги моля да направят нещо, което бих ви помолила да направите и сега. Погледнете обувките си. А, къде използвате тези обувки? А, върху какво стоите. И те ми казват а, на мраморен пот или на червен килим, не, а, вие, казвам аз, стоите на раменете на онези жени, които са се борили за вашите права. Мисля, че ние трябва да подложим своите рамене за идните поколения, за онези, които ще дойдат след нас. Това би било една изключително женска проява. Можем да направим и други неща, естествено. Необходимо е да има парламентарни действия. Да се създаде една мрежа за контакти. Нещо, което мъжете не правят често. Какво му предвид? Като парламентаристи, ние трябва да намерим някой от. Е, да намерим някого от партия, която мразим. Знаете, че партиите се мразят. Трябва да намерите жени от други партии, с които може да се договорите по някои въпроси. Например, можем ли да се борим заедно като жени депутатки от всички парламенти по света срещу насилието? Можем ли да се борим за по-добро здравеопазване за жените? За по-лесен достъп до здравеопазване? Защо да не създадем една мрежа по тези въпроси? Горда съм, че тук а, разговарям с колеги депутатки от много държави. В момента аз съм в опозиция в Сърбия, но нямам проблем да разговарям с жени от управляващата партия по а, въпроси от общи интерес. Когато една жена е бита, не означава дали тя е. Няма никакво значение дали тя е от управляващата партия или от опозицията. Относно економическото овластяване на следващо място. Ако си бедна, ако нямаш пари, ако нямаш работа, ако не можеш да се изхранваш, ако нямаш подслон, ставаш уязвима. И ето защо в нашите заключения казваме следното. Имаме нужда от економическо овластяване на жените. И трябва да се борим за подобно овластяване. Битката ще е по-лесна, ако я осъществим чрез парламентарна мрежа за контакти. Можем да направим нещо подобно. Можем да се обединим около общите цели. Това ни идва отвътре по някакъв начин. И освен това, в допълнение можем да покажем на мъжете от нашите партии, че е възможно да се разговаря. И ето защо аз съм благодарна на Европейския съюз. Тук седя заедно с представители на парламента на Косово. Това е идеята на Европейския съюз. Има, имаше няколко смели жени преди около 10 години, които казаха, че искат да се борят за мир. Ние се борим за мир. Жените във всички райони на конфликт могат да са стожери на мира. Ние сме живото доказателство за това. И ето защо нека да подкрепим приобщаващото образование. Необходимо е да има параметри за образованието, които да споделяме с нашите деца още докато са малки. Трябва да им покажем, че има начин да се създаде един по-добър свят. Има начин да проявиш ангажираност има начин със собствените си ръце да създадеш собственото си бъдеще. Така и бъдещето ще е по-познато. Това е идеята на създаването на мрежа за контакти. И сега ще кажа нещо, което не е в заключенията. Ще кажа нещо от себе си. Самия факт, че сме се събрали в Брюксел, показва красотата на европейската идея – Онези, които прегърнат тази идея или я сграбчат, както биха казали а, мъжете, а, нека, нека да, да, да, да осъзнаят красотата на това да сме в, в една зала и да ковем общото си бъдеще, защото нещо подобно не се е случвало до сега. Искам жените винаги да правим така да се съберем в една зала и да говорим за това как трябва да изглежда бъдещото общество, бъдещите правила. Трябва да кажем не на баналното насилие и не на приемането на факта, че който и да било може да упражнява насилие срещу мен, просто защото съм жена. Нека да не забравяме днешната ни среща. Тя беше особено приятна за мен и нека наистина да напуснем Брюксел като двигатели на промяната. Благодаря. Благодаря. Искам да кажа, тъй като съм от Великобритания, че съм напълно съгласна с европейската идея. Мисля, че Европейския съюз е един уникален, великолепен експеримент. Той вече е нещо много повече от експеримент. И нямаше да имаме подобни срещи, ако Европейския съюз го нямаше. Затова, че се надявам, че вие ще продължите да се събирате, дори и моята страна да не присъства вече. like the... И сега ще дам думата на другите три докладчици. Госпожа Симона Петрик, госпожа Пола Билер и госпожа Евалена Янсон. Моля да дойдете тук на подиума. Ще чуем вашите доклади. Аз uh, А сега, ако позволите, да продължим с Симона Петрик, депутат в Словашкия парламент, която ще докладва по третия, третия работен семинар. Политика а, по, с а, посветена на равнопоставността на е, половете като част от приобщаващ растеж. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че можах да участвам в е, тази е, тази среща и този форум. На първо място искам да благодаря на Татьяна Теплова, експерт е, от ОИСР, която не прави изключително изчерпателно и конкретно изказване по въпроса. Е, има въпроси, които ни тревожат неизменно, като когато говорим за економика. основния въпрос е как да убедим лицата, вземащи решения, че е, равнопоставеното третиране на мъжете и жените е световна и инвестиция така се го, не, не се ли съобразим с нея, губи много възможности. Маргинализацията на жените струва скъпо. За това са необходими възможности жените да работят и са от на съответно да намери отражение в бюджетната политика жените. Те трябва, за обществото трябва да осъзнае, че овластяването и участването на жените във всички области ще даде е, на жените контрол върху собствения им живот и в обществото. Този въпрос бе поставен във връзка с различни други теми. Когато говорим за избирателни бюра, оказва се, че нещата е, са многоизмерни. Става дума и за наличие и на средства, и на социална инфраструктура. Трябва да бъдат предложени все е, допълнителни ресурси, за да се поставят на равно мъжете и жените. Необходими са ни също така данни, за да можем да направим добър анализ на политиката за третиране на половете. Добрите практики и техния обмен са изключително важни. Можем да напреднем само учики едни от други. Що се отнася до незаплатения труд, бяхме единодушни, че това е едно от главните предизвикателства и някои меки форми на политиката, като своевременно образование, подход могат да помогнат за решаване. Що се отнася до съответните законодателни актове, те трябва да бъдат актуализирани и приведени в съответствие, включително да се отчете грижата за децата и семейството трябва да не рубуваме толкова на стереотипите и тук бе спомената ролята на медиите като важен фактор. Що се отнася до пол, сегрегацията на пол в принцип бе споменато специално участието на, младе, на младите жени, на девойките в е, сферата на техническите науки. Радица други мерки може да се прилагат включително е, квотите. Това не е панацея, но е една възможност, е, защото прилагането на квоти в редица държави вече носи своите плодове. В заключение ще цитирам колежката резолюцията от Тунизийския парламент, която каза, че законите може да се прилагат, но на практика трябва да положим още много усилия, за да постигнем пълно равенство между половете в Европа и извън нея. Благодаря. Благодаря. Сега позволете да приканя следващия докладчик, шведската депутатка Паула Билер. Е, е, тя ще докладва за семинара под наслов. Трябва ли да изчакаме още едно столетие, за да постигнем баланс между мъжете и жените? Sorry. <laughs> Thank you. Hopefully I will not have to use all... Благодаря. Надявам се да не използвам целите 10 минути. Вече много неща се казаха. Моята тема е баланса между професионалния и личния живот. Ние вече много говорихме, говорихме за отпуските по майчинство, за това, че жените извършват голяма част от работата си безплатно, не изграждат добри кариери и често работят на непълен работен ден или трябва да си останат вкъщи, а и когато работят не получават високо заплащане. Това са всеизвестни факти. Първо, на нашия семинар чухме експерти, които обясниха, че все още има разлика в заплащането на мъжете и жените, ако проследим кариерата им през целия живот. Разликата е 40%. Споменах, че жените полагат много грижи в домакинството, докато при мъжете това не е така. Мъжете се грижат обикновено чрез економическа подкрепа. В Европейския съюз имахме предложение, свързано с отпуските за родителство, но то беше оттеглено, тъй като имаше разногласия Принципно всички бяха съгласни, че трябва да има отпуск за родителите, както за майките, така и за бащите. Но все още се обмисля какъв трябва да бъде подходът. Дали да има задължителност за мъжете, например, дали да има определени условия или схемата да бъде напълно доброволна. Повечето бяха на мнение, че е необходимо и за бащите да има задължителен отпуск, поне в началото, така че да могат да заявят пред работодателя си, че желаят да вземат този отпуск. Като говорим за родителския отпуск, трябва да се има предвид, че за мъжете също е неприятно, че не им остава време да си останат вкъщи, за разлика от жените. Ние обсъдихме и невидимите бариери не само законодателните възможности да останеш у дома, за да имаш по-добър баланс между професионалния и личния живот. Говорихме и за невидимите бариери, за това, че ти е неудобно да поискаш отпуск, не знаеш как ще погледнат на теб. Говорихме за този таван, който не се вижда, но ние знаем, че е там. Говорихме и за сегрегацията. Тя може да бъде хоризонтална на работното място. Чухме представенето, например, на областта на точните науки, която може би не е толкова благоприятна за семейния живот. Говорихме и за това, че мъжете често заемат по-отговорни позиции на работното място, докато при жените това не е така. Те по-естествено се ориентират към непълния работен ден. След това виждаме разликите и в заплащането, и в пенсиите. Това е основното. Всъщност повечето е добре известно, особено сред хората в залата, но все пак си струваше да поговорим. Благодаря. Благодаря и сега преминаваме към последния доклад, представен от госпожа Евелена и Янсън. Тя също е от Националния парламент на Швеция. Ще докладва по петия и последен семинар «Глобална перспектива, економическото овластяване на жените и целите на ОНЕ за устойчиво развитие». Благодаря. Благодаря за възможността да съм докладчик. Вчера говорихме за равенство на половете във връзка с целите за устойчиво развитие. Имахме две участнички. Господин Агусто Лопес Кларес от Световната банка, както и представител на водеща международна институция. Говорихме за връзката с първата цел премахването на бедността. Говорихме за цел 8 устойчиво предоставяне на заетост, намаляване на неравенството между жените във всички държави. Искам да благодаря на експерта от Световната банка за коментарите. За да се постигне равенство на половете, трябва да се дис... премахне дискриминацията между жените и момичетата. Работният семинар говори за това как да наблюдаваме качеството на прилагането на мерките, насочени срещу дискриминацията. Когато говорим за бюджет и бюджетни рамки възоснова на бюджета, трябва да спомням, че те са изключително важни. Има един доклад от 2016 година, жените в бизнеса. А, той говори за 163 държави. Само в 18 от тях няма ограничения за жените. В 90% от анализираните държави има правни ограничения пред жените. Страните, които се справят най-добре, Холандия, Нова Зеландия. Т.е. това са страните, които имат а, а, едни от най-рестриктивните режими. Тук се включват и Южна Африка и Доминиканската република. Т.е. виждате, че БВП на глава от населението няма особено а, значение. На следващо място разгледахме образованието, гимназиалното образование и овластяването на жените. На лице е виждането, че вероятно неравенството между половете ще се задълбочава. Разгледахме стъпките, които правителствата предприемат, за да подобрят положението на жените на трудовите пазари. Имаше изказване от Украина и примери от Украина за дискриминация на жените, които искат да участват на трудовия пазар. Много говорихме за работата на жените в рамките на семейството, равновесието между личния и професионалния живот. По този въпрос говореха и други колеги. Проблемът тук е, че съществува добра нормативна база, но законодателството не се прилага. Когато говорим за микроекономика и за равенство на половете в економиките, нека да не забравяме, че а, винаги развитието на економиките е право пропорционално на, на равенството на половете и на спазването на принципа за равенство. Тук следва да се заложи на иновативни практики. Направихме заключение, че не може да има устойчиво развитие без равенство на половете, а не може да има равенство на половете без економическо овластяване. Политиците трябва да превърнат добрите идеи в реалност. Днес се опитваме да се преборим с статуквото и да се преборим с това, че като че ли правим крачки назад по темата равенство на половете. Много подобни заключения бяха споменати вчера. Така ще приключи с своя доклад. Благодаря. благодаря. Искам да благодаря на всички докладчици за полезната информация. Позволете ми да благодаря и на всички институции, които помогнаха за организирането на тези семинари. Европейски институт за равенство на половете, Европейската комисия, Организацията за економическо сътрудничество и развитие и ООН Жени. Много се радваме, че ни помогнахте. Сътрудничим с повечето от вас редовно. Това не въжи за всички организации, естествено, но сътрудничеството така или иначе беше много добро и съм убедена, че ще имаме възможност да продължим ползотворното сътрудничество и в бъдеще. Сега ще разговаряме по всички тези теми. Доколкото е възможно, ще се опитваме да даваме думата поред на депутати от националните парламенти и депутати от Европейския парламент. Ще се опитваме да гарантираме така нареченото национално равновесие. Имате документи, които трябва да попълните. Ако искате да се изкажете, ще ви ограничавам в рамките на две минути. Първият оратор е Пола Билер от Швеция. Тория Скали от Марокко, значи. Заповядайте. She, perhaps it's my pronunciation, може би, може би сбърках, е, неправилно произнесох името, Тория Скали, е, според мен, от Марокко. Много моля, използвайте микрофона за изказването си. Е, Добър ден! Надявам се, че се чуваме. Аз съм депутат в Марокканския парламент. За мен това е първо посещение в сърцето на Европейския съюз и намира и в тази прекрасна рамка за борбата на жените за равенство. Така че имахме възможност да се срещнем с отговорни лица от Европейския съюз и да споделим еднакви проблеми. С, с вълнение и слушахме. Е, жените от военни региони, жените, които са изложени на насилие и религиозен естремизъм. Е, за Марокко мога да кажа, че последните 20 години отбелязахме сериозен напредък политическото представителство на жените вече отбелязва 20% в парламента, променя се семейния кодекс, който дава възможност за правно разпределение на задълженията между мъжете и жените в семейството, докато в миналото жената бе напълно подчинена на мъжа. От 2011 година имаме нова конституция, която положи началото на арабската пролет, така че ние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 конституционна демокрация и че съгласно член 19 от Конституцията е, е уредена равнопоставеността и равенството между мъжете и жените. И това не е единствения текст от нашата Конституция, отнасящ се за ролята на жените в економиката, социалната сфера. ние водим началото от араб арабско-барберската народност минала и през Андалусия, това, така че Марокко се развива като ислямска, но толерантна страна. А, която зачита другите религии. Факта, че сме монархия, дава гаранции за спазването на законите. Е, освен това, ние се присъединяваме към международни конвенции. Но винаги има едно но. Да, всъщност е, още дълъг път предстои, да, за да постигнем тези цели. 50% от населението на Марокко живее в селските райони, от това население 60% от жените са неграмотни. Е, иначе има 25-28% жени, които имат образование, но в момента тези цифри намаляват. И все пак жените от селските райони са принудени да поемата работа при изключително трудни условия. Има още един аспект, който е др- драматичен, а, а, а именно смъртността между майките. Тук има също подобрение, но независимо от, от това не е в продължението. Продължават и сексуалните осъкътявания. Съвсем неодавна а, имахме, имахме въпроса с абортите също стои изключително трудно. Съвсем неодавна имахме изключително драматичен случай с една млада жена, приложила непосилни усилия да се освободи от нежеланата бременност. Нещата се движат твърде бавно, но ние оставаме твърди на нашата позиция. Жената трябва да заеме достойно място, достойното си място в обществото. Благодаря. И накрая Последното проучване от МОД за жената 80%, 85% от жените в Марокко се съгласяват да работят при условие, че мъжете са съгласни. Но само 45% от мъжете в Марокко са съгласни жените им да работят извън дома. Благодаря. Председателката, благодаря. Много моля, съобразявайте се с регламента за изказване. А, Анне Мария Крацвелт от Швеция. Благодаря. Първо искам да благодаря на Гордана за чудесното представяне на резултатите от нашата, нашия семинар. Това бе чудесен дебат. Ние не само говорихме за насилието, колеги споделиха, наистина споделиха истински събития и случки, които продължават да се случват в момента и които, в които извърши нарушителите остават ненаказани. Ние, Европейския парламент, пряко политическите интереси трябва да възстанем срещу тази ненаказуемост. Ще попитате защо е толкова важно, защото единствената хартата, която имаме е международния правно обвързващ инструмент и аз в качеството на доклад докладчик, отговарящ за присъединяването на Европейския съюз към конвенцията, отделно от националния подход. Моля колегите от националните парламента, парламенти, в момента някак си се налага една идеология, която отнема от основни ценности, като борбата срещу насилието. Има определение на, на пол. Това може да бъде в а, м, против и някой от смята, че това може да е против семействата. М, защото пол означава че вие сте обект на насилие заради женския си пол. И това е изключително важно, този фундаментален факт да присъства в дебата, защото има държави членки, които не са съгласни, искат да се отеглят от конвенцията. Ставаме свидетели на закони, които декриминализират насилието на много резерви. Присъединявам се към съвет, а, обръщам се към съвета на Европа и комисията към съвета на Европейския съюз да се намесят, да се включат в тази борба. Не можем да оставим домашното насилие да се шили заради идеологически различия при пълно зачитане на вижданията на хората. И накрая наистина бях развълнувана от казаното от мароканската ни колежка за незаконните аборти и сега ОДЕ след въвеждането на общите, е, общото решение Global Gag Rule искаме всички политическа група трябва ясно да заявя, че не можем да изоставим стотици хиляди млади жени и девойки в света, чието репродуктивно здраве е изложено на риск. Трябва да поемем нашата отговорност. Благодаря. Now, Благодаря. Пола Билер, също от шведския парламент. Um, like begin, uh... Благодаря. Ще ви напомня доктор Шива от вчера, който говори за силата на жената. Думата беше Шакти. Това ми беше много интересно. И като феминистка се надявам, че четвъртата вълна ще бъде за нашата женска и мъжка същност. Тя ще бъде също така за нашите способности и възможности. Нека кажа, че самата аз съм в точните науки, изучавам математика и работя като учителка. За мен разликите тук не са плашещи, и стига всичко да е доброволно, а не да се прави избор заради стереотипите. И също така не би трябвало по-късно да имаме проблеми с нашите економически свободи или с пенсионното заплащане. Uh, с нощи проведохме церемония по награждаването. Много ми харесва идеята, че и мъжете, и жените могат да вземат челни места в науката. Това, което ме притесни обаче, беше, че жените трябва да са ролеви модели за другите жени. Ето и днес се каза, че трябва да се обединим по-женски. Не си спомням някой да е казвал на някой мъж, че трябва да е ролеви модел за друг мъж. Не, мъжете са просто модели. Според мен е важно да гледаме на себе си като на хора, а не непременно като на жени. А моите силни страни са заради самата мен, а не заради моя пол. От трибуната също така се каза, че трябва да търсим съюзи с хората от други партии. Всъщност ние имаме депутати от женската партия в Швеция, имаме доста разнородни мнения, но трябва да кажа, че на мен ми е мъчно, когато се оглеждам и виждам, че в залата има почти само жени – Равенството на половете не означава да се борим само за жените, защото и мъжете и жените може да имат трудности заради своя пол. Веднъж ме попитаха как се чувствате като жена в своята партия и аз казах, ами нормално, просто косата ми е по-дълга, но иначе не виждам разлика. Затова Нека си го кажем, нека ни възприемат за това какви хора сме, нека не се делим на мъже и жени. Thank you. Um, next I'd like to... Благодаря. Сега се обръщам към Джули Уорд, моята колега от Европейския парламент. Thank you very much, Marian. Thanks. Благодаря. Благодаря много и на колегите от Европейския парламент, които се изказаха и бяха много активни. Всъщност повдигнатите въпроси са взаимосвързани. Насилието се шири тогава, когато сме не толкова видими. Именно за това жените трябва да са на по-челни позиции във всички области Говорихме за точните науки, ето това е само една от възможните области. Жените трябва да участват по-активно и в политиката, но това няма как да се случи, ако мъжете не ни допуснат. И тук точно е проблемът. По целия свят – процента жени на изборна позиция е все още много нисък. В Европейския парламент той е по-висок, отколкото в собствената ми страна, но няма защо да се преструваме, че дори да имаме законите срещу насилието, срещу нас или закони за равенството. Те няма да бъдат приемани, ако нямаме по-добър баланс в законотворческите институции. Също така ми се струва, че има пряка връзка между нашето участие в обществения живот и насилието срещу жените във всички страни. Това е насилие, което се упражнява в личния ни живот, но също така и в професионалния. Изобщо всичко е една битка. Насилието е всъщност бича на нашето общество и това няма да се промени, докато жените не стават по-видими. Нека да видим, кой ни държи затворени, кой е за тези бариери. Мъжете, мъжете, не, ние се спираме едни и други. Аз също съм политик. По случайност хареса ми това, което казахте и трябва да кажа, че станах политик, за да се боря с насилието срещу жените. Докато го има, докато страдат нашите сестри, ние не можем да започнем да напредваме в останалите области. Освен това, аз също работих в областта на точните науки и имах това холистично разбиране за нов баланс във всички области. Благодаря ти, Джули. Иван Филип Синчик е следващия оратор от Харватия. Председавайча, Evo, dolazimo iz Hrvatske. Благодаря, госпожо председател. Аз съм от Харватия и председателствам комисията към президента, посветена на равенството на половете. Искам да благодаря на всички за участието и за организацията на това събитие. 8 март честваме тази седмица. Чухме вдъхновяващи слова на а, доктор Шива и не само. Мисля, че онова, което чухме, ни разтърси. госпожа Башара, госпожа Ибрахим също ни казаха много интересни неща. Мисля, че един ден те трябва да получат Нобелова награда. Обществата без овластени жени имат само една ръка. В нашата родина, Харватия, нямаме кой знае какви разделения на половете. Нямаме проблеми с масови отвличания, масови изнасилвания. Нашите проблеми се свеждат най-вече до разликата в заплащането и домашното насилие. Както и безработицата сред жените. Нашето общество се променя – Искаме да създадем един по-добър свят. Искаме това да стане до 2300 година. За да се получи всичко това, всеки трябва да даде своята дан. Трябва да работим за мир, равенство и сътрудничество. Възможно е. Възможно е, ако погледнем 10-20 години назад, ще видим, че сме постигнали напредък. Жените стават по-грамотни, предоставят им се по-добри условия на здравеопазване. Мисля, че с последователност ще стигнем там, където искаме да стигнем. Необходимо е обаче да променим своите економически политики, нашата нагласа, дори религиозното тълкуване на равенството на половете. Във всичко, което правим, би следвало да включваме зачитането на принципа на равенството на половете. Винаги трябва да обръщаме внимание и на големите неща, и на малките неща. Само така се постига напредък, само така се подобрява положението. Аз съм председател на комисията по равенство на половете в Харватия и съм готов да помогна на всички, които искат да се получат от нашия опит. Аз самия съм готов да се уча от вас. Тази година очакваме Истанбулската конвенция да бъде ратифицирана в Република Харватия. Знаете, че работата по тази конвенция приключи през миналата година. Призовавам всички вас да продължите битката за равенство на половете и битката срещу насилието срещу жените. Всичко това трябва да е част от нашата култура и нагласи. Благодаря. Благодаря. Марисия Лапуан от Тунис. Uh, you, Благодаря, госпожо председателстващ. Аз съм от Тунизийския парламент. В продължение на три години съм била заместник председател на Народното събрание, което написа нашата конституция. Искам да благодаря за вдъхновяващите слова на различните парламентаристки. Мисля, че на първо място си заслужава да говорим за разликата в заплащането между мъжете и жените. Защо да не говорим за бюджет, който да е насочен към равенство на половете? Всички ние, членове на народни събрания, трябва да проявим смелост. Искам да споделя нещо с вас. В Тунис когато писахме Конституцията, искахме да се даде максимално много на жените и постигнахме равенство по отношение на органите, които се избират. Освен това, призовавахме за борба срещу насилието, всички форми на насилие срещу жените. Закона за борба с насилието срещу жените е приоритет за нас и в момента се обсъжда в нашето народно събрание. Обсъждаше, обсъжда се в комисията по е, граждански права. Всичко това обаче не е достатъчно. Трябва да проявим солидарност с всички жени в нашите общества. Забелязали сме, че дори и статута на жените от законова гледна точка да е, е гарантиран, прилагането на законодателството е различно в различните райони и има голяма разлика в властяването на жените, които са образовани и жените, които са заети в селското стопанство и са неграмотни понякога. Как да помогнем на всички жени? Споделете опит от всички части на света. И накрая две думи във връзка с госпожа Ибрахим от Нигерия. Искам да кажа благодаря, сестро. Е, твоята реч наистина ме вдъхнови. Преди да стана политик, бях писател, все още съм писател, интересувам се от темата жени и теология. През 2004 година написах книга, посветена на насилието срещу жените в исляма. Опитах се да говоря за това как да се изправим срещу тези, които използват религията, за да оправдаят насилието срещу жените. Затова искам да кажа, че ние в Нигерия, в Тунис е, следва да се подкрепяме, а към Ламия Албашир искам да кажа следното. Твоето страдание е мое страдание. Не можем да помогнем на дъщерите, които са затворени от Даеш. Нямам думи как може нещо подобно да се случва. Нямам думи да опиша това ужасяващо престъпление. Аз съм горда парламентаристка от горда арабска мисиоманска страна Тунис. Искам да кажа, че ще положа всички усилия подобни престъпления никога да не се случват вече в нашите страни. Благодаря. Вдъхновяващо е да съм тук сред вас. Thank you so much. Благодаря много. Следващото изказване е от Марта Матрай от Унгария. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Госпожо председател, аз представлявам унгарския парламент и слушах, слушам дебата през последните два дни, който бе изключително полезен. Смятам, че трябва да продължим да работим за обмена на добри практики. През 2010 година Унгария е, тръгна от много ниско равнище. 2016 година постигнахме средното ниво. Затова предлагаме помощ. Как можем да помогнем? Списъкът е неизчерпаем. Е, например, ние имаме начин за подпомагане на жените в областта на образованието. Специално дуалната система постигна резултат. Имаме е, хора, които работят, жени, които работят е, в образованието, в публичната администрация. Ние сме държава с стабилна економика. Безработицата от години е под 4%. Постигнали сме много и в областта на законодателството. програмата ни за за, за работа в обществото са много успешни. Намалихме данъците, намалихме бюджетния дефицит. Много да продължа да изброявам нашите успехи, но въпреки всички тези добри неща, трябва още много да работим, за да подобрим положението на жената и семейството. Разбира се, Унгария ще с радост Исус ще се включи във всякакви дейности в тази посока. Благодаря, казва председателката Дифранка Филибруски от Сърбия. Благодаря, уважаеми колеги. Аз смятам, че трябва да продължим с обединени усилия в целия свят да преследваме основни цели. Политическо участие, подобряване уменията на жените, политическо-економическа власт, борба с насилието е, над жените и децата и борба за доброто здраве на жените. Трябва да бъдат променени политическите програми с оглед на равенството между е, половете. Не, е достатъч, не са достатъчни декларации. Нуждаем се от диалог между мъжете и жените. Трябва по-сериозно да привлечем мъжете към е, въпросите е, за равенство между половете. Въвеждането на квоти е, в определени сфери е от изключително значение. От Сърбия от 5 години ние имаме 30% на квота за участие на жените в парламента и органите за местно самоуправление. Новия закон за равенството между половече. Е, е, при изготвянето на закона бе предложен 40% за участие на жени в изпълнителната власт, защото в момента между 15 и 20% от жените работят в изпълнителната власт. Разширяване на политическото участие на жените може да бъде от решаващо значение защото имаме малко жени на водещи позиции в политическите партии и конкретните проблеми, които е, имаме, е, че много малко жени е, оглавяват, да речем, общински органи на самоуправление. И накрая да продължим да е, работим с отделните, с гражданския сектор, както и да, да отразим по-видимо присъствието на жените в медиите. Благодаря. Сега е, колегата Едуар Мартен от Франция, от Европейския парламент. Благодаря, госпожо председател. Съжалявам, че малко се забавих, но трябваше да участвам в гласуване. Тази седмица аз наистина участвах в разисквания за това как да подобрим положението на жените и чрез борба срещу насилието и чрез други инициативи. Проследих и дебата тази сутрин. Ние трябва да си напомним, че всъщност законността, демокрацията, това не са ценности, които съществуват веднъж за винаги. И дори и да продължаваме по демократичния път, ние не сме предпазени от грешки. Същевременно вие знаете, че Европа и нейните ценности, аз се надявам, че все още има такива ценности, зачита и социалното сближаване. Когато говорим за Европейския съюз, ние говорим за ценностите му. Първата такава ценност са правата на човека, което означава задължение за закрила на всички, които идват от военни зони. Като първата жертва на това варварство на всички военни конфликти, на всички форми на насилие. Първата жертва са винаги жените. Аз мога да се обърна към унгарската колега. Унгария може да ни помогне. Например, вие трябва да се борите да падне тази ограда, да се помага на мъжете и жените, които всъщност са жертви на варварство. Не може тези мъже и жени да се третират като някакви полухора. А от Европейската комисия също очаква малко повече смелост, защото тя много бърза да наказва страните, държавите членки, които не се справят с економическата конвергенция, но същевременно не прави нищо за тези, които не зачитат правата на човека. Те също трябва да бъдат санкционирани. Благодаря. Мерси, uh, Monsieur Uh, the, the next speaker we have is Boguslava Vaska. И сега Богослава Осечовска от Полша. Извинявам се за произношението си, казва председателката, но вие знаете как се произнася. Богослава Ожеховска. Благодаря за това, че ми давате възможността да участвам тук и да се срещна с толкова жени, които се борят за своите права и които са постигнали успех. Според мен, ролята ни днес е именно в това да се борим за жените, които сами не могат да се защитят, защото живеят в страни, където правата им се потъпкват, или защото са твърде слаби и не знаят към кого да се обърнат. В последно време обръщам голямо внимание на Си Биби от Пакистан. В момента тя очаква своята екзекуция. Осъдена е на смърт за нещо, което съвсем не е сериозно. За това, че е искала да избере религията си, за това, че е искала да направи избор. За нас това е нещо очевидно, но в страната на Сибиби това не е така. Мисля, че ние трябва да я подкрепим в борбата за равенство. Необходимо е също така да изискваме права за всички жени, за които говорихме и вчера и днес. Много благодаря за тази конференция в рамките на две дни. Благодаря. Следващият ни участник – Mirče Isković od Босна i Hercegovina. Zahvaljujem. Pre svega želim da se zahvalim u ime Благодаря ви. Бих искал да благодаря на всички от името на парламента на Босна и Херцеговина. Искам също така да поздравя всички присъстващи с 8 март. Аз не съм единствения мъж, който се изказва. Ясно е, че всички ние обърнахме внимание на думите на госпожа Ибрахим и госпожа Башар. Ние самите сме свидетели на подобни страдания на жените и в собствената ми страна. Всичко това има своите последици. Исках да кажа няколко думи за положението на жената. Според мен е много важно жените да участват в политиката. В Босна и Херцеговина имаме закон за равенството на половете. 2013 година той беше одобрен. 2014 година имахме 40% участие на жените, предходната година 30%, като миналата година вече имахме 50% участие на жените във вътрешните списъци на партиите. Мисля, че това е най-високата квота, постигната до сега. Опитът ни показва, че квотите са много важен инструмент за постигане на на равенството на половете. Затова и ги подкрепяме. За нас е важна и политическата, економическата автономия на жените. Националните бюджети много често не отразяват нуждите на жените и не са предвидени средства за това. Мисля, че за да се помага на жените, трябва да го имаме предвид. Трябва да им помагаме, докато са бремени, докато се грижат за децата си, да им помагаме да се върнат на работа, тъй като на Балканите, например, има някои много устарели практики. И нямаме ли бюджет ориентиран към равенството на половете, няма да има и решение. Също така, ние може да имаме квоти, ето сега казах, че жените са 50%, но в други области няма достатъчно финансиране. Не сме ратифицирали и конвенцията от Истанбул, макар че имаме план за това. За нас е особено важно също така да може да се направи разследване. Оказва се, че 42% от жените или 230 хиляди са били обект на насилие. Тази година отново голям процент заяви, че са били обект на насилие. И трябва да се види дали това е заради лошите условия или просто за първи път жените оповестяват това, което се случва у дома. Необходимо е да се търсят и други методи, може би. Вярно е, че ние говорихме много пространно по проблемите на жените – но основното е, че ни трябват планове за действие, за да може мерките да се изпълнят на практика. Благодаря. Напълно прав сте. Така е. Мариела Аристидо от Кипър. Калимера сас. Пола проблемата по анафионте меса по τον диахоризм. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че много зависи от културата. От културата, която представляваме и която носим в себе си. В Кипър можем да се похвалим с жени на най-високи постове. В Кипър, например, говерньора на Централната банка, както и някои водещи съдии са жени. Имаме и други примери в тази посока. Ако погледнем министрите обаче, положението е малко по-различно. Само 10% от министрите са жени. Положението не е добро и когато говорим за генерални директори на, на дирекции. Всъщност, Цифрите може да ги погледнете. Те са в един конкретен документ. Има сериозно подобрение през последните години. Битката продължава, дори да не сме съвсем успешни. Предстои ни още много работа и ето защо трябва да следим какво се случва в различните отрасли. Напредъка, който е постигнат, наистина няма как да бъде отречен. И той съществува в целия Европейски съюз. Сега има правила, разпоредби, законодателство, които представляват стъпка в правилната посока. Искам да попитам дали Европейския парламент смята да работи активно и да оказва натиск за създаването на конкретно законодателство, което да отползва за жените. Благодаря.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 Искам да спомена нашите лауреати на наградата Косово, на наградата Сахаров от Косово, а, сред които е Ибрахим Рогова. Искам да кажа, че в Косово ние полагаме много усилия за да защитаваме правата на жените и ето защо сме тук. Имаме една обща цел, споделена между нас и останалите институции. В Косово ние споделяме общите ценности на Европейския съюз. Включили сме защитата на правата на жените, общностното законодателство в нашето законодателство, нашите усилия продължават. Естествено, на няколко пъти вече беше подчертано, че изпълнението на законодателството не е нещо, с което можем да се похвалим, но сме на правилния път. Председателката на Комисията по човешки права, равенство на половете и изчезнали лица върши много работа. Тази комисия, между другото, се занимава с тежкото наследство на войната. Когато говорим за равенство на половете, както казах двамата ми сънародници, ние имаме сериозен напредък. Например, що се отнася до намаляването на случаите на домашно насилие, заделили сме много средства, за да насърчаваме равенството на половете. Опитваме се да финансираме създаването на работни места за жени. Какво да кажа за ролята на жените депутати? Мисля, че всички ние в своите парламенти трябва да работим за свободата на придвижване на, на гражданите. В моята страна, а, например, поради конкретни обстоятелства, ние нямаме свободата на предвижване. Затова ви моля да окажете натиск върху политическите лидери във вашите страни, за да се премахне изискването за визи за косовски граждани. Както каза депутата от Франция, време е стените да бъдат срутени и ние трябва, освен това, да получим е, възможност да се присъединим към ЮНЕСКО. Моля ви да гласувате така, че да позволите Косово да стане член на ЮНЕСКО, за да може ценностите, за които говорим и нашите ценности да бъдат разпространени в целия свят. Благодаря. Сега Наива Албоговали от Испания. Благодаря. Аз също исках да се възползвам от възможността и да благодаря за представенето на заключенията. През последните години са направени доста стъпки. Например, в Испания имаме конгрес с огромен брой жени, най-високия до сега в нашата история. Имаме 50% участие в Конгреса. Мога да говоря и за Разликата в заплащането обаче тя е 24% в Испания. Освен това имаме и насилието от страна на мъжете. С други думи, предстои още много работа. Но в дни като тези, ние говорим и за това колко е важно да изграждаме мрежи между жените от различни страни, различни институции, различни партии, защото Именно тези инструменти и стратегии ни позволяват да учим едни от други. Има и друг въпрос, който на мен ми се струва много важен и беше обсъждан тези два дни, а именно економическата страна. Госпожа Башар също каза, че трябва да се пренасочат ресурси, така че да има реални политики за равенство. Без тези ресурси те са невъзможни. И също така ние искаме едни общества, в които има повече равенство, защото обикновено това означава и по-голямо благоденствие. Участието на жените в економиката би довело до много по-големи печалби. Ние чухме и това, което ни разказаха. Всичко това е много важно, за да продължим да се борим, да се борим и срещу насилието, на което жените са подложени само за това, че са жени. Много предстои, но ние сме на прав път. Благодаря много. Любто Елколи. Е, Елколи от Марокко. Um, Салам алейкум. Здравейте. Наричам се Любна Алкахоли и представлявам Марокканския парламент. Аз съм парламентаристка, спечелих избори в, като част от Националната младежка листа. Много съм щастлива да участвам в тази конференция, да, да изслушам различни мнения, от различни на представители от различни държави, свързани с участието на жените в економическия, политически и социален живот на нашите страни. Днес ние, жени, отбелязваме известен успех в представителната власт, което е много хубаво. Ние имаме по-сериозно политическо представителство на жените, както и в изборните органи. Имам предвид парламента и националните е, и регионални парламенти. Е, жените заемат все повече позиции, на, ръко, на ръководни позиции, макар че има още какво да се желае. Освен това, жените вече заемат своето място в законодателството. Има истинско законодателство, посветено на жените но ние продължаваме да се надяваме, че вниманието към жените ще се засили. Това е нашата цел, цел на нашата борба и нашите усилия. Жените трябва да бъдат в центъра на развитието от негова основна цел. Да, аз съм тук, за да я заявя това, но все пак възниква въпроса как жените да добият политическа и со, економическа и социална независимост. Политически напредваме, макар и бавно в някои страни, но в социален аспект и в економически план, мисля, че статутът на жените трябва да бъде основна тема е, на всички орга, органи и организации в социалната сфера. Нека не се ограничаваме и само до пазара на труда и равните шансове. Тук влизат и въпрос за равното заплащане между мъже и жени. Това са общи проблеми за всички нас. Крайно време е да насочим вниманието си към тях, да изградим не мрежа, а истински фронт за борба с тези проблеми. Марокко проведе много сериозни реформи, особено след приемането на Конституцията през 2011 година съгласно тази конституция, жените имат право на избор. Разширени са правата на жените. Принцип, заложен е принципът за равенство. И все пак това законодателство не намира отражение нито в обществената политика, нито в приеманите закони. Ще се спра на много важна тема – насилието с към жени. В Марокко ние имаме стратегия за борба с насилието, имаме кампания за повишаване общественото внимание към проявите на насилие срещу жените. И все пак трябва да кажа, тук се чуха и такива гласове. Трябва да кажа, че мароканските жени страдат от насилието, от, потисниче, от потисничество и особено това се отнася жените, които живеят а, в лагерите на Тантов, трябва да обърнем внимание а, на тяхната съдба. Ние приехме важна стратегия за развитие, но аз като млад парламентарист и поборник, застъпник на правата на жените, Забелязвам, че при, когато посетя сестра си, например, е, има още какво да се желая. Трябва да обединим сили, за да решим проблема. Нуждаем се от единно разбиране за борбата с насилието срещу жените. Благодаря. Председателката, благодаря. Ива Лейнард Янсен от Швеция. Так, е, я ви Благодаря. Едно допълнение към дебата във връзка с положението на жените е, на трудовия пазар. Трябва да има обучение, право на обучение е, и за мъжете, и за жените. Освен това, трябва да има достатъчно грижи за децата в ранната им възраст, за да могат жените да участват на трудовия пазар. Аз съм родена през 1963 година и е, е, моите родители можеха да работят и съответно сега да получават голяма пенсия, защото аз и моите брата и сестри можехме да е, посещаваме е, детски заведения. Освен това много е важно да е, има достатъчно добри грижи е, за децата. Против сме дискриминацията по всякакви признаци. Много е важно, съответно, жените да не бъдат дискриминирани просто защото забременяват. Днес е, правата на жените са застрашени. Виждате колко бързо се променят нещата, след като се избере нов президент или ново правителство. Полша и САЩ, например, показват как репродуктивното и сексуалното здраве на жените може да се влуши. И ето защо борбата на жените трябва да продължи, за да се справим с тези предизвикателства. Е, новия консерватизъм е предизвикателство не само в Европа и Швеция, а в целия свят. Аз не споделям виждането на Пола Билер или на Сорая Пост, че е, жените не се организират както трябва. Мисля, че ние правим всички усилия за да се организираме, независимо къде се намираме. Ние продължаваме битката, Продължаваме битката, за да бъдем по-независими и ето защо е необходимо да търсим и нови начини на сътрудничество и на е, сдружение. Госпожа Ибрахим говори, че дори в патриархални общества можеш да гониш своите цели за равенство. Значи, повтарям още веднъж, правото на образование, правото на грижи за децата, правото на начално училище, това са предпоставки, за да може жените излезат на трудовия пазар, независимо в коя страна се намират. Благодаря. Лилия Юнис от Тунис. Bonjour. Merci, merci d'être avec vous. L'échange est très fructueux. Благодаря. За мен е много важна групата за жените в нашия парламент. Именно този вид мрежи ни позволяват да увеличим своето присъствие, да говорим за това, което ни се случва и което се случва и на останалите и да напредваме заедно. Ние, например, наистина подкрепяхме мерки за здравеопазването на жените и също така образоваността сред момичетата. Нещо много важно, за да се превърнат в независими жени. Без образование няма как да променим своето общество. То ще си остане мачиско и изостанало. Затова ние трябва да настояваме, трябва да се борим за това момичетата да продължат средното си образование. И като африкански жени, ние също така трябва да подкрепим, да изградим мрежа, която да помага на обучението на жените. И, разбира се, продължаването им в третата форма на образование в университетите. И още една важна тема. За да се бори жената, тя трябва да е в добро здраве. В развиващите се страни повечето жени обаче имат економически проблеми и за това ние трябва да помагаме на схемите за здравни грижи в съседство. С други думи, ако жената не може да отиде на друго място, би трябвало самия лекар, самото медицинско лице да отиде при жената, която е в някакво отдалечено място. Това е особено важно за семейното планиране. Ако в Тунис имаме по-добро планиране, то е именно заради тази система на преместване на здравните работници. Ако жената ражда тогава, когато иска, тя може да бъде по-силна и може да ограничи брой раждания и по този начин да се развива економически. Искам също така да подкрепя усилията в името на толерантността, приемането на другия, защото аз би трябвало да мога да напредвам като жена и нищо друго. Това, което сме постигнали като жени, не е постигнато веднъж за винаги. Ние трябва непрекъснато да работим заедно и да се обединяваме, независимо от различията между нас. В противен случай ние винаги ще сме отново на изходна позиция. Ако искаме да променим своето общество, би трябвало да имаме достъпи до ключовите позиции – за това е крайно време жените да влязат в политиката. Както каза една колега, аз съм в политиката почти случайно. Аз пък ще кажа, че винаги съм била активна, що се отнася до гражданското общество и социалните политики, но за мен политиката е нещо ново. Чрез нея можем да направим много за жените. Благодаря. You, благодаря. Сесил Химен от Люксембург. Euh, Благодаря ви. Благодаря за отлично организираната проява. Трябва да кажа, че е удоволствие наистина човек да дойде в Брюксел и да участва в тези обхватни дебати и размяна на мнения. Ако говорим за Люксембург, може би трябва да кажа какви са някои от стъпките от последните няколко месеца. Идеята ни беше да укрепим ролята на жената най-общо и в частност в Люксембург. Нека ви уведомя, че в Люксембург имаме Министерство на равенството на възможностите. Министърът е много активен, особено в здравеопазването, но също така и в други области. Още през месец декември в Люксембург гласувахме закон, който гарантира равенството в третирането на мъжете и жените. Въвеждат се и квоти, които трябва да бъдат достигнати на изборите през 2018 година. Квотата е 40% и 50% за европейските избори през 2019 година. За съжаление предстоят и местни избори, но там няма как да приложим квотите, защото има връзка с финансовите санкции, участието на политическите партии и мажоритарната система но така или иначе сме много оптимистично настроени. Надяваме се местните избори всъщност да бъдат стимул жените да се кандидатират в изборите през 2018 година. Искам да кажа на една от колегите тук, че и в Люксембург са много малко жените на ръководни позиции – аз съм един от 13, една от 13-те жени в кметска позиция от общо 63 места. Бих искала да поговоря и за участието на жените в управителните съвети. В Люксембург имаме голям проблем. Много малко жени участват в тези съвети. Обикновено се казва, че няма достатъчно от тях, които да са квалифицирани. Имаме сте наречения Female Board Pool. Всъщност това е една платформа, която обединява жените с интерес към такива участия. Много бързо се регистрираха около 600 жени от всякакви позиции, които показват, че са готови и имат необходимата квалификация за участие в управителните съвети. Нещо, което би било наистина добре за Люксембург и за съветите, които имат нужда от жени. Те могат да ги подберат от платформата. Ще се спра и на домашното насилие. За съжаление, това също е голяма тема в Люксембург. Ние излязохме с една нова идея. Разработихме театрални пиески, които се играят на родния език. Те се представят в различните общини. Идеята е да информираме жените, които ги гледат, за това, че имат права също така по този начин те разбират как могат да постъпят, ако им се случи да станат жертви на домашно насилие. Съгласна съм с това, което каза една от колегите. Наистина е важно да има обмен на идеи и на добри практики, би трябвало това да се прави и в Люксембург, за да можем да ви информираме след това. Благодаря. Благодаря и следващия оратор. Иво Живкович от Сърбия, последен. Poštovana председаваща, драги колегинице и колеги. Благодаря ви. Уважаеми колеги, когато говорим за правата на човека, Равенството на половете има много важно значение. Като говорим за погазването на правата на човека, това също е така. Помислете за домашното насилие, един от обичайните проблеми при жените. Насилието всъщност се ражда от неравенството в силата между мъжете и жените. За това ни трябва необходимата законодателна рамка – Тя трябва да се изпълнява заедно с наказателно-правни мерки, но разбира се, необходими са и превентивни мерки, за да изкореним причините. Именно за това ние трябва да работим с отделни лица, с публичните власти, да имаме представене на всички нива. За да може жертвите на насилието да се оттърсят, те трябва да бъдат и независими. Тук е важна конвенцията от Истанбул, защото тя задължава да се предоставят основни услуги на семействата пострадали от такова насилие, да се осигури и работа. Нашият парламент одобри законодателни норми в този смисъл през 2016 година. Съгласно този закон, обществените институции би трябвало да предприемат необходимите стъпки за избягване на насилието в дома. Освен това, имаме и специално подготвени служители на държавата, обучени полицаи. Нещо друго, което е много важно, законът предвижда проследяване на съответното семейство и на съответния случай. Ето това мисля, че ще бъде една от добрите практики в бъдеще. Ние предвидихме тази година и множество мерки за осигуряване на заето за тези, които са най-уязвими, като жените, пострадали от домашно насилие. Предвижда се и предоставянето на консултации на тези хора. Благодаря. Well, I'd, I'd like to... Бих искала да благодаря на всички вас, които се изказахте тази сутрин. Дебата беше изключително интересен и ползотворен. Има искане от Марта Матрай да отговори на господин Мартен. Ще й позволя да го направи и след това, ако господин Мартен иска правото на реплика, също ще го получи. Благодаря, госпожо председател. Трябва да реагирам на казаното от господин Мартан. Господин Мартан, ние сме съгласни. Всеки трябва да зачита закона. Аз съм юрист и винаги съм била за защитата на е, закона. Когато става дума обаче за правилата на шенгенското пространство, всяка страна трябва а, да ги зачита. Франция не е изключение. Всеки има право да влиза на територията на Унгария с съответните пътни документи. Правилата не позволяват противното. Вие говорите за стени не, ние няма да разрушим стената или оградата, ние ще я укрепим, за да защитим Европа и европейците, и унгарците. Наметнахте за квоти и санкции срещу някои държави членки. Ние ще наложим вето на подобни предложения. Непредружаваните, непълнолетни винаги са били добре дошли. Предоставя им се нормален подслон, здравеопазване и образование. Но трябва да защитаваме нашата страна. Това е наше суверенно право и унгарското правителство ще направи всичко възможно, за да защити своя народ и народите на Европа. Господин Мартан, искате ли да отговорите? Госпожо председател, благодаря Искам да споделя едно разсъждение по повод вашия отговор, защото за искрено съжаление отбелязвам, че е, ние в момента размишляваме да видим и е, е, как е, да се преборим с всички видове на насилие. Говорим за жените, но не само и аз просто искам чисто и просто да припомня още веднъж, че това, което чуваме, слушаме тук е, последните дни и вчера и днес, ме налага да поставя един въпрос колко Амия, колко госпожа, госпожа Ибрахим, колко госпожа Микел Жан е, избягали с риск от живота си е, от е, е, диктатура, и която в момента е, се издига до най-високи постове в е, франкофонския свят, е, имат е, е се намират такива жени. Е, Спомнете си, само преди 20 години е, хиляди унгарци напуснаха Унгария, жертва на ужасна диктатура. Ев... Е, Европа, е, ако това се повтори, Европа би отворила обятията си и вие ми отговаряте като технократ и юрист. Аз говоря като хуманист и като човек. Едно искам да ви кажа, едно единствено нещо. Ако унгарските граждани се чувстват заплашени и ако те държат на тази стена, нека да ви кажа, е, три, нека бъдем честни и да престанем да се крием и да лицемерничим. Ако повече от, унгарските, от унгарския народ, което не ми се вярва, но всеки може да изрази своята воля, но но ако правилата, европейските ценности е, за тях са в противоречие с разбирането ми, нека да сме наясно, настоявам политическите партии в Унгария да намерят смелостта е, както британците, и да проведат референдум. И ако тръгнете да напускате Европа, аз ще ви кажа път. Thank път. For... Благодаря. Не мога да ви дам думата още веднъж, защото трябва да продължим нататък. Имаме още няколко изказвания. Благодаря на всички, които се изказаха в дебата. Говорихме по много различни теми. Повечето от представените страни в залата взеха участие. Чудесен беше този разговор, толкова беше полезно да се съберем толкова жени от различни държави и да споделим опита от различните страни, в които живеем. Аз лично почерпих вдъхновение, развълнувах се. Благодаря на всички вас за това, че дойдохте и участвахте. И то пълноценно. Преминаваме по-нататък сега ще се изкаже колега от Европейската комисия, от Генерална дирекция Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и малки и средни предприятия със съкръщението ГД ГРО. Това е Хелене Диане Даге. Тя ще направи кратка презентация на така наречения европейски портал за женско предприемачество или WeGate. Um, Искам да помоля Хелен Даге да дойде тук. Същото въжи и за следващите две ораторки Дина Дахот и Астрид Шонбегер. И така, нека да подновим работа. Имаме още три презентации преди да се изкаже заместник председателката. Ето тя вече е в залата. Марейт вече е тук. И така, Хелене Диане Даге. Направете кратка презентация на Европейския портал за женско предприемачество. Благодаря. Искам да ви представя един проект, който започна миналата година. Той е нов. Осъзнахме в последните години, че потенциала на жените за предприемаческа дейност е недостатъчно използван и ето защо трябва да окоръжим жените да станат предприемачи и когато те решат да се вземат с нещо подобно, ние трябва да им помогнем и да им говорим за достъп до финансиране. Създадохме тази платформа. Това е нещо като платформа на принципа едно гише. Жените, които искат да започнат бизнес, могат да почерпят вдъхновение от а, други жени, които вече са започнали да се занимават с бизнес. Предоставяме информация за това как да се започне бизнес дейност. Имаме информация достъпна и четима, с правен характер, за финансирането. Основното тук обаче е свързано с това къде да се намери информация във връзка с достъпа до пазарите, например. Давам информация за това кой може да помогне. Например, редица ментори или хора, които могат да послужат като консултанти. Знаем, че жените представляват само 30% от предприемачите, значи има потенциал за растеж. Повечето от дейностите, с които те се занимават, не са толкова широко мащабни. Дейностите, с които се занимават жените, са основно местни по своя характер, не дават кой знае каква възможност за растеж. Въпреки всичко обаче може и да има достъп до финансиране. Знаем, че достъпа до финансиране е голям проблем за жените. Статистиката го доказва, не знаем защо това е така. Опитваме се да дадем информация за улеснено финансиране, например достъп до рисков капитал. Тук имаме информация за това как да растеш като предприемач – Там, където говорим за растежа, даваме информация за различните възможности за финансиране, възможности за намиране на бизнес партньори, защото много често растежа зависи от намирането на партньори е, в различни европейски пазари и не само. На следващо място даваме информация за различните типове помощ, която може да се окаже, съществуващите организации. Много важна част от платформата е посветена на обучението и на развиването на уменията. Още в училище може да започне дейността по окоръжаване на женското предприемачество. Ние съответно сме създали една цялостна рамка за включването на предприемачеството в образованието. Искаме да напомним, че предприемаческите умения се основават на адаптивност, на креативност и те се развиват най-вече там, където има голяма еволюция в професионалния живот. Ние подчертаваме, че когато още от ранна детска възраст децата са обучавани в предприемачески умения, това оказва своето въздействие. Много важно на момичетата да се преподават подобни умения и да се развиват те и то още от ранна детска възраст. Това е общо взето. Може сами да видите различните възможности на този портал. Прикамва ви най-вече да отчетете факта, че този портал съществува и че той дава възможност за връзка с различни организации, които могат да окажат помощ на жените да станат предприемачи. Всяка така една жена, всеки един човек може да се регистрира на този портал и да получава ценна информация. Колкото повече жени се регистрират, толкова по-добре. Може да търсите информация за това как да разширите бизнеса си, как да го започнете, с кого да разговаряте. Въобще информация от всякакъв характер. Така приключвам и ви благодаря за вниманието. Благодаря, каза председателката. Преминаваме към следващото изказване. Представител тук имаме на една кампания, която се казва One. Вчера е, се убедих, че тази кампания е отлична и много се радвам, че има такъв посланник на тази кампания, който сега ще ни разкаже с какво се занимава. Това е Дина Дахот. Great... Здравейте, за мен е голяма чест да застана днес пред вас ползвам възможността да изразя мнението на хиляди девойки, които нямат същите шансове в живота като своите братя този, тук обсъждам изключително важни въпроси и за мен е дълг да, като представител на ЛАН да издигна глас за това. Ние сме организация, в която включва над 7,5 милиона души в света, които работят за преодоляване и превенция на болестите преди години далеч от тук в Йордания моите родители заложиха в мен волята да и проявам интерес към а, науката. Не само аз, но и братята и, и сестрите ми. А, след като завърших, започнах да, да работя. Следвах архитектура в Йордания и бях много щастлив. Но след това започнах да работя с палестински беженци и това ме изпълни с още по-голяма работа. В продължение на 7 години аз работих на обществени начала и е, това ми да създаде голяма радост. Тази година, е, да преди две години започнах да правя магистратура в университета в е, е, Льовен и отново бях щастлива, но днес отново съм щастлива да застана пред вас. Обедена съм, че обучението и знанието ще бъдат основна източник на моето щастие. Няма място на света, където мъжете и жените да имат разни е, равни шансове. Няма такова място. Роден, бедна, е, е, девойка родена в бедност е, се нарежда сред хората с много малко шансове, а такива никак не са малко. Благодаря на вашата комисия за този важен дебат и за това, че поканихте всички нас да бъдем участници в дискусията когато да говорим за економически възможности за жените, съм се питала как да знам какво искам, какво мога, какво мога да постигна, как да постигна желаното, ако не притежавам необходимите умения, защото знанието е сила в края на краищата. И овластяването не е нещо веществено, което можеш да предаваш от ръка на ръка. Това означава еднакви възможности за всички и навсякъде. Надявам се, е, че, че съм ясна. Това означава пълно разгръщане на пет потенциала, да възможността да започнем от ранна възраст. И всичко започва от образованието. Аз имах възможността да уча, да се образовам и твърдо съм убедена, че няма по-силно оръжие в борбата за правата на девойките и жените от образованието. Момичетата които са се, са, имат по-високо образование, могат да разчитат на 20% по-високи заплати. В Субсахарска Африка те биха могли да допринесат с 25% за, земедел, за земеделието и да спасят живота на хиляди деца милиони деца. Това са впечатляващи факти и въпреки така, докато си говорим, над е, 130 милиона момичета и девойки нямат достъп до образование. Именно 130 милиона. Само в, субса, южна, в Субсахара 46 милиона момичета нямат възможност да посещават училище. Ако ги съберем на една <clears throat> територия, те ще се наредат Десето място в света. След Русия, но преди Германия и други големи държави. Това са 130 милиона пропуснати възможности и за мтевойките, и за техните страни. Всеки би имал полза, ако момичетата се образоват и могат да разгънат пълния си потенциал те могат да станат инженери, бъдещи ръководители, да лекуват болести, да развиват технологии и какво ли още не, но преди всичко могат да водят пълноценен живот. За да преодолеем бариерите, девойките в бедните страни по пътя към техните мечти, трябва да гарантираме подходящо образование за всичко. Първо, ние се нуждаем от действие. Нека политиката и хората осъзнаят размера на тази криза. 130 милиона девойки които не могат да да ходят на училище, но всъщност с само да разберем не е достатъчно. Нуждаем се от напредък, нуждаем се от инвестиции в образованието, за да дадем сили на тези е, млади жени е, и девойки. Нуждаем се от планове, по-интелигентна политика, по-целенасточени инвестиции, за да достигнем до всяка девойка и да могат жените в целия свят да постигнат мечтите си. Само преди две години говорихме за много сериозни цели, целите за устойчивото развитие. Това те включват и обучение за цели през целия живот, и образование, и шаравни равни шансове т.е. до 2030 година, ние трябва да дадем равни шансове на всички девойки. Нека да си представим, че всички младежи имат възможност за достъп до ресурси. Нека да им дадем този шанс, да дадем възможност да получат достъп до всички технологии за да дадем шансове и на толкова много наши сестри и посестри ми. Но това не може да стане, ако не се залог. Всичко това не почива на прозрачност и отчетност. Нуждаем се от повече и по-добре събрана информация. 52 са показателите на ООН заложени, които очертават ця, е, картината на женското овластяване. Това е организацията в хлябът на света, но една голяма част от тези данни не съществуват без информация относно населението няма да знаем как да действаме, за да измъкнем момичетата от тези условия на бедност. Трябва, Европа трябва да работи с африканските правителства и местните ръководители, за да се справи с сериозните пречки и разходите и културните норми и насилието, които пречат на момичетата по пътя към образованието. Толкова много може да се направи, за да подпомогнем жените в целия свят. Образованието е само началото, но ние трябва да продължим за да закрепим економическото властяване на жените. Те трябва да имат е, равни права с мъжете в е, редица други области. Говорим освен за образование, за банкови сметки, е, право на притежание на земя, възможност за работа. Но това за мнозина си остава мечта. Вчера в Международния ден на жените писмо, подписано от 350 хиляди членове на нашата организация, бе изпратено. То подкрепя тези права на момичетата. Да привлечем вниманието към тези 130 милиона девойки ние изброяваме имената им. Лесно е да загубиш нещата от поглед, но това не са просто цифри. Това са мечти, съдби и хора, които няма, на които е отнето, отнет шанса за бъдеще. Шанс за равен, за достоен живот, шанс да променят съдбата си. Така че, моля ви, Обърнете се към някой от е, офисите на One, изберете цифра и е, вкачете видео или фото. Това е възможност да променим живота на, 100, е, на стотици хиляди, защото никой от нас не може да каже, че ползва равни права, докато всички не сме равни. Благодаря ви председателката. Преди да продължим към е, нашата заместник-председателка Марият Магенес, имаме още един гост, госпожа Астрид Шенвегер, координатор на Международната асоциация на музеите на, за жените. Е, на тях дължим е, всички експозиции и извън залата и в залите за семинари. Астрид, давам ви думата. Ще се опитам да бъда наистина кратка. Наричам се Астрид Шенвегър и съм бивш директор на първия музей за жените в Италия, в Мерано. Аз днес всъщност представлявам тук Международната асоциация на музеите за жените. Изразявам благодарността си за възможността да участвам в това мероприятие, да се срещна с колеги и заедно с секретарите на Комисията по въпроси за жените и други звена на Европейския парламент. Е, на които благодаря за възможността да организираме тези изложби през, в рамките на семинарите от последните дни 12 жени, 12 е, музея от 11 страни представиха своите експозиции с различни визуални средства. В резултат, надявам се, всички сте получили сред материалите си нашите листовки. Надявам се да ги заспазите като приятен спомен Нашата международна асоциация представлява мрежа, обединихме се през 2008 година. Около 70 музея в физически присъстват и още 15 в нашата асоциация и още 15, които правят е, изложби онлайн. 45 са нашите членове и имаме още редица музеи, които искат да се присъединят. Ние смятаме, че във всяка държава трябва да има музей на жените. Казвам го не аз, казва го Ньом Ширин Абади, която от Нобелов лауреат за мир от 2003 година, която е наш патрон и наша кръсница ние споделяме това и с още хиляди ирански жени. Защо? Защото осъзнаваме колко е важно да привлечем вниманието към проблемите на жените, минали и настоящи, правата на жените, човешките права, е, историята на жените. Трябва да сме наясно, че днес може би 3 до 5% е, от произведенията на изкуството в големите колекции са от жени. В обикновените, обичайните музеи няма да чуете нищо за история на жените, за равенство между пол, половете. Това не интересува никого. А така че един музей може да привлече вниманието и ще кажа защо. Защото това е една изключително мирна стратегия да отправим искане за еднакво третиране на жените. Това е нашето политическо послание, посветено на половете. Музеите за жените в света са много различни, но всички те разказват за жените, историята на жените от по-широка перспектива. Но те предлагат и много повече. Те са платформа за размисъл за нашата култура, нашето общество, жив форум в който съвременни истории не само се разказват, но и се преживяват, се състоят. Тук става дума за, и за въпроси свързани с равенство между половете и за мълцинствата. Да, нуждаем се а, от мрежа, нуждаем се от подкрепа в съответните страни, докато жените трябва да оправдават съществуването си, ще има нужда от нас съществуващите музеи често са на ръба на оценяването, както в музеи в Украина, например, или в Сенегал, Аржентина, или дори в, градския, в германския град Бон. В Иран хуманистите, активисти на човешките права просто са пропъдени от страната, за да не бъде създаден такъв според тях опасен музей. Музеят в Кения бе затворен, защото терена бе пренасочен за друго ползване. В Централна Африка музея бе изгорен по време на гражданската война. Ще подцитирам отново Шейн Ебади. Жените пишат историята на света. Затова ви призовавам да подкрепите жените във вашите страни, за да създадат музей на жените. Проверете дали има такъв музей, дали има такава инициатива във вашата страна и им помогнете, защото те ще ви помогнат в общата ни кауза. Благодаря. Thank you, Astrid. It's now my very great pleasure to welcome Vice President. Благодаря и сега ми е много приятно да кажа добре дошла на заместник-председателката госпожа Магинес. Вчера говорихте толкова добре за жените новаторки, но няма време. Веднага ще дам думата на Мирей. Благодаря. Разбирам, че няма време, но наистина исках да дойда и да ви благодаря. Много е важно, че ние провеждаме между парламентарна среща с колеги от националните парламенти и Европейския парламент. Иска ми се енергията, с която се заредихме през тези два дни, да остане, защото ние наистина трябва да намерим механизъм така че за тези въпроси винаги да се говори. Понякога се боя, че ако отбелязваме специален ден за нещо, обикновено не правим нищо, докато не дойде този специален ден. Също така се боя, че когато говорим за овластяването на жените и видим жена на власт, казваме, ами ето тя е там, като че ли една, две или три такива жени са достатъчни. Проблемът е много по-голям. Много ме впечатли казаното от Дина за тези 136 момичета и тяхното образование. Аз самата имах майка, която никога не е била образована така, както е искала, но именно за това е положила всички усилия, за да образова своите 8 деца. Така както се бориха нашите майки и бащи за собственото ни образование, така и ние трябва да се борим за момичетата, които не са получили образование. Идеята за музей също е много интересна. Разбира се, економическото овластяване на жените е особено важно. Навсякъде в Европа жените работят. Вие споменахте селското стопанство. За мен то е важно. В Ирландия, и аз съм от Ирландия, се случва нещо много интересно. Вече виждам три групи жени в селското стопанство, които се сливат. Защото според тях никой не обръща внимание на проблемите им и те трябва да се обединят. Ето такива инициативи са важни, както и важна работата на Комисията по правата на жените. Времето не е достатъчно, но нека ви кажа, аз бях избрана 2004 година от една малка държава членка – Имайте предвид, че заемането на ръководна позиция не е подарък. Вие трябва да се борите и всяка борба има своите плюсове и минуси. Но исках да дойда тук, именно за да кажа на жените, трябва да се борите – ако наистина вярвате в нещо. Ето, Дина, вие вярвате, вие вярвате също, че жените и тяхното участие в историята трябва да се види. Самата аз съм убедена, че жените има какво да допринесат, но трябва да започнем още от младите момчета и момичета. Да говорим за присъствието на жената във всички слоеве на обществото и всички негови проявления. Ето, аз често виждам чистачките в Европейския парламент. Уважаваме ли ние достатъчно тяхната работа? Затова нека да проявим уважение към жените навсякъде около нас, да ценим работата, която вършат и да сме сигурни, че тези 138 милиона момичета ще продължат да бъдат защитавани. Исках да говоря и за баланса между личния и професионалния живот. Като гледате как изглеждам, сигурно си мислите, че аз нямам такъв и наистина още не съм го постигнала но ние трябва да се борим за такъв баланс, защото вярваме в него. И наистина на моменти е необходимо да се надскочи обичайния лимит, за да имаме една по-добра Европа и по-добър свят. Жени и мъже равни заедно. Благодаря ти, Мирейт. Искам да благодаря на всички вас, които наистина участвахте толкова забележително от името на Комисията по правата на жените. Искам да ви благодаря, да ви пожелая успех. Благодаря и на преводачите, които останаха по-дълго от това, което беше предвидено, защото леко си надхвърлихме времето. Нека ви пожелая успех във всичко, което правите.